Е, преговори, аз наистина ви е, апелирам към вас да дадете този шанс на Пакистан, така че да напредне и да се присъедини към Женевската конвенция. И така приключва с това дебата по тази тема. Гласуването е утре в 12 часа. Следващата точка от дневния ред е доклада на господин Казак Търговски и економически отношения с Турция. Позволете да приветствам комисар Дехукт. Благодаря на Сесилия Малстром. И първо давам думата на господин Казак. Четири минути имате господин председател уважаеми господин комисар уважаеми колеги! основната причина за изготвянето на този доклад е че турция е един от най важните търговски партньори на европейския съюз. според официалните статистики турция е седемнадесета по големина икономика в света и шеста в европа както и седми търговски и икономически партньор на европейския съюз. търговският стокообмен между европейския съюз и турция през две хиляди и г. достига своя най висок връх от сто милиарда евро годишно в този смисъл основните акценти и насоки за действие посочени в този доклад на комисията по международна търговия биха могли да се обобщят в няколко пункта. на първо място въпреки че действащият от one thousand nine г. митнически съюз е безспорен успех за икономическата и търговска интеграция между европейския съюз и турция все още съществуват нетарифни ограничения прекомерно усложнена бюрократична система и тежки процедури за преодоляването на които турция трябва да предприеме незабавни действия второ комисията следва да продължи ангажимента си и диалога с турция в областта на търговията особено в рамките на съвместния консултативен комитет и съвместния комитет за митническия съюз. по ефективното използване на тези платформи е необходимо за бързото разрешаване на оставащите проблеми. турция следва да преустанови дискриминационните си практики по отношение на чуждестранни предприятия като дава петнадесет ценово преимущество на турските участници в търгове в областта на обществените поръчки европейският съюз има сключени споразумения за свободна търговия с трети страни с които турция все още не е успяла да сключи подобни споразумения. това има отрицателно въздействие върху турската икономика като позволява едностранен привилегирован достъп до турския пазар за партньорите на европейския съюз. признавайки трудностите пред които е изправена турция при сключването на такива споразумения се призовават комисията и съвета да осигурят включването на турция в проучванията за оценка на въздействието на предстоящите за сключване споразумения за свободна търговия с трети страни както и за предаване на информация относно позицията на европейския съюз и състоянието на преговорите по тези споразумения. на пето място фалшифицираните стоки представляват сериозен проблем в двустранните търговски отношения и намаляват привлекателността на турция за преки чуждестранни инвестиции затова турция трябва да приложи ефективно новото си законодателство в областта на правата за интелектуална собственост. на шесто място турция е влиятелна регионална сила и играе изключително важна роля в черноморския и кавказския регион в средиземноморския басейн близкия изток и централна азия. тези регионални платформи могат да бъдат от голяма полза за европейския съюз тъй като предоставят достъп до нови пазари създават нови възможности които ще допринесат за укрепването на икономическите връзки между европейския съюз и тези региони на седмо място следва да се отбележи че ниската степен на участие на жените на пазара на труда и наемането им в сивата икономика са главно предизвикателство пред турция в областта на трудовия пазар затова тя следва да постави заетостта сред жените в центъра на своята икономическа и социална политика. комисията и съветът трябва да преразгледат визовите процедури които ограничават движението на турски бизнесмени и водачи на камиони и създават пречки пред търговията в същото време комисията трябва да следи дали държавите членки спазват решенията на съда на европейските общности по този въпрос. докладът включва и други аспекти по които беше постигнат компромис между политическите групи в европейския парламент но освен това аз си позволих да внеса две изменения свързани с актуализация на статистически данни относно бедността и безработицата в турция както и кратък коментар относно референдума в подкрепа на конституционната реформа който се очаква да подпомогне процеса на демократизиране в турция и да доведе до по ефективно прилагане на принципите на свободния пазар. надявам се уважаеми колеги че предстоящият дебат в пленарната сесия ще отрази същия дух на сътрудничество и конструктивност на който бяхме свидетели по време на обсъждането в комисията по международна търговия. благодаря. Комисар ти има думата. Господин председателю, уважаеми госпожи и господа депутати, благодаря на господин Каза, който подготви този много балансиран и е, честен доклад по отношение на взаимоотношенията С турция Благодаря за вашите приноси. По отношение на въпроса, свързан с Митническия съюз, той е много важен, разбира се, и засегнат в доклада, но се разглеждат и останалите въпроси, които са от много голямо значение. Турция наистина е много значима економически партньор на Европейския съюз. Е, това е 17-я партньор по търговия и основен партньор. Въпреки, че Турция е една страна, имате предвид е, огромния обем търговия, която се осъществява между ЕС и Турция, а държавата е и кандидат членка на Европейския съюз. Изключително важно е митническия съюз като основа на търговските взаимоотношения. Това е един инструмент за развитие на двустранните инструменти за търговия между двата партньора. Остават значими трудности, много от които са свързани с не спазването напълно на изисквания на митническия е, съюз, което води до сериозни проблеми, които търсят решение вече редица а, е, да, е, редица години. Необходимо е напълно да се изпълнят изискванията на Митническия съюз. Е, необходимо е да се, както знаете, да се спод... допълват с допълнителни споразумения, свързани с е, изпълнение на изискванията в областта на услугите, които не се приемат от Турция. Необходимо е да се продължи двустранните отношения с е, Турция. Това е решението и опозицията на комисията. Е, разбира се, имат е, имаме предвид и проблемите с трети страни. Не предоставянето на информация по отношение на развитието на споразумения с трети страни и препратка, разбира се, по отношение оценката на въздействието, по отношение взаимоотношенията Турция и изпълняване с изискванията на Митническия съюз. Ние се обръщаме към нашите партньори и настояваме те също да настояват да се спазват ангажиментите от страна на Турция. Необходимо е тези споразумения за свободна търговия да бъдат изпълнявани и наистина има известни проблеми с държави членки, които не желаят да се включи конкретния текст в споразуменията за сътрудничество. Аз обаче ще продължавам да настоявам да има добро функциониране на е, Турция митнически съюз споразуменията. Във всеки случай искам да подчертая известното нежелание от страна на Турция за изпълнение изискванията на митническия съюз и надявам се, че докладът ще ни помогне да се предприемат необходимите положителни стъпки от страна на Турция по отношение и спазване изискванията с Митническия съюз и допълнителни споразумения, които ще укрепят нашите двустранни економически и търговски отношения. Бих искал също така да ви информирам, че аз лично изключително много съм ангажиран към заздравяването на тези взаимоотношения в Турция министъра на Турция посети и той из, изказа желание, че наистина искам да поддържа редовни връзки с нас. Имам отправена покана да посетя Анкара и се надявам, че проблемите ще бъдат разрешени бързо по един приятелски начин, за да може да укрепна тези взаимоотношения. Благодаря. Председателя, благодаря господин комисар. И сега вече още започнем с изказванията от политическите групи. Куинвелт Родол от НП. Минута и половина имате думата, госпожо. Благодаря, господин председател. Господин комисар, драги колеги, Комисията наистина вижда в лицето на Турция голям търговски партньор, но това е и вярно и невярно. Въпреки, че търговския баланс на Турция доста се диверсифицира последните години, ние продължаваме да бъдем основният търговски партньор на Турция. Тук се призовава Турция да намали митата за селскостопанска продукция, както и да премахне някои пречки пред свободното движение на някои стоки. Административните облегчения също ще допринесат за по-добър търговски обмен. Както посочи господин комисарят, Турция предприе мерки в тази насока. Но би било добре да сме сигурни, е, че е, мерките, свързани е, с интелектуалната собственост, се спазват. И това наистина ще доведе до повече чуждестранни инвестиции в страната. Не трябва да забравяме и допълнителния протокол към споразумението за присъединяване. Все още има е, пречки е, пред свободното придвижване на стоки. И е, както и в Комисията по международна търговия, така и други форуми, дискусията наистина е много разгорещена и за това благодаря на докладчика, който в конструктивен дух работи с докладчиците, докладчиците в Сеанка от другите политически групи. Така че да постигнем и тук същия резултат, който беше и в комисията. Госпожа Балцани. Европейският съюз и Турция имат дълбоки търговски връзки и Митническият съюз даде възможност да се увеличи обема на търговията между Европейския съюз и Турция, а именно 100 милиарда евро годишно. Геополитическото положение на Турция е, прави Турция важна връзка между Средиземноморието и Близки изток, Кавказ, Средиземно море и Европейския съюз. Е, Турция е, е страна, която в някакъв смисъл се движи е, насрещно срещу Европейски съюз. Млада страна, е, чието население е значително по-различно от нашето и съответно предизвикателствата и реформите са различни. Това е страна, която е, може да допълва Европейски съюз, защото е много различна от Европейския съюз. Така че взимният потенциал е много голям и трябва да се съсредоточим именно върху него. Ние не трябва в никакъв случай е да разхищаваме взаимния потенциал. Так му обратното, той трябва да се превърне в ползотворна инвестиция. Европейския съюз е голям търговски партньор е, на Турция, но Турция се обръща и към Турция, е, към Азия, към Африка, към Близкия изток. Е, Валутният съюз се прилага не само към търговските поръчки, не само към услугите. Остава едно голямо препятствие по пътя на международната търговия. Тези е, препятствия трябва да бъдат отстранени и именно е, приемайки доклада, който обсъждаме днес е, в близките дни, мисля, че ще дадем възможност да засилим потенциала за енергетика, околна среда, услуги и именно в този смисъл този важен доклад е, е, е, е плота на нашето взаимно съгласие. Благодаря на докладчика за извършеното от него работа. Благодаря госпожо Балцани и господин Риналди за две минути. Благодаря господин председател, скъпи колеги, господин комисар. Аз е, смятам, че доклада на господин Казак е, с няколко думи ни казва, че разполагаме с чудесен инструмент, за да развиваме нашето сътрудничество с Турция. Е, и този инструмент е търговската политика. Напомнихме важното геополитическо положение на Турция спрямо Централна Азия, Кавказ, Средиземно море, Близкия изток. И Ататюрк е казал, че Турция прилича на глава на кобила, която в тръс идва от Азия и е, спира до Средиземно море. Мисля, че е, е, трябва да се стабилизират е, връзките и с Армения. Трябва да се реши и въпроса с е, Кипър. Искам да напомня, е, че доклада Казак изисква прилагането на Митническия съюз, особено в частта от Кипър, която е окупирана от Турция. Така че госпожа Балцани напомни, че има проблеми във връзка с фалшифицираната стока, защита на интелектуалната собственост. Говори се и за прилагането на митническия съюз към услугите и към обществените поръчки. Благодаря, господин Казак. Средиземно море ще се промени. Ние искаме да се промени заедно с Турция. Страна, която според Международния валутен фонд до 2020 е, година ще има економически растеж около 20%. Благодаря, господин Риналди. Е, за зелените госпожа Франциска Келер за една минута имате думата. Благодаря. Искам също така и аз да поздравя докладчика за е, чудесния доклад. Наистина той ни показва а, какъв значим търговски партньор е Турция за нас, а също така и какъв сериозен проблем е в Митническия съюз. Все още има проблеми, които трябва да се разрешат от двете страни. Турция, например, трябва да заздрави е, правята на работниците и трудещите се. А, но Европейския съюз пък трябва да разглежда въпроса с облегчаване на визовия режим, не само за бизнесмените и за шофьорите на камиони, но и за студентите, както и за другите хора, като по този начин ще се заздравят връзките не само между държавите, но и хората. Що се отнася с поразуменията за свободна търговия, наистина трябва да се следват споразуменията е, така, както са записани. Като цяло, взаимоотношенията ни с Турция трябва да бъдат ръководени от равнопоставеност и честност, което означава, че трябва да отговорим на обещаното и е, необходимо е, когато копехангенските критерии се изпълнят, Турция да бъде стане член. Благодаря, председателя. Господин Триантеф Елида за минута и половина. Благодаря ви, господин председател. Наистина референдума за конституци националната реформа има положителен резултат, но все още има какво да се направи, особено що се отнася до синдикалните свободи. В, не трябва да забравяме, че кюрдите не искаха по-значителни промени. За съжаление, синдикалните права и колективното трудово договаряне все още не са включени в някакъв законов текст. Не бихме искали Европейския парламент в, а, с, чрез този доклад да а, даде ясен послание, което се вписва в сегашната му линия и всички е, задължения, които проистичат от допълнителния протокол, трябва да бъдат е, изцяло спазвани. Е, процеса на преговорите значително ще напредне от това. Ние във всички случаи очакваме от Турция подкрепа по отношение на режима на град Фамагуста. И може да се окаже подкрепа за сближаване на двете партии в Кипър, двете страни в Кипър. Благодаря. Доклада описва Турция като притежаваща шестата най-голяма економика в Европа. Всъщност, то общата територия на държавата Турция е над 300 000 квадратни мили и 3,5% всъщност е в Европа от тази територия. Дали Европа може да категоризира Турция като европейска страна? От 1995 година Европейския съюз има митнически съюз с Турция и крайно необичайно е в Монако и Андора са само единствените други държави в него. Нека да подчертая важното. Съществуването и успеха на Митническия съюз всъщност превръща членството на Турция в Европейски съюз до политически съюз с всички тези последствия, които носят които са изцяло необходими, не нужни. И това е нещо, по което ще се води спор в Европа известно време още. Благодаря. Госпожа Стасен има думата. Господин председател, за нас доклада за търговските отношения с Турция се разисква от отдавна, от 96-та година насам е нараснал търговския обмен и партията на свободата разглежда търговията като нещо положително. Ето защо бюрократичните бариери трябва да отпаднат, защото търговията трябва да бъде от изгода за всички. Господин председател, едно нещо трябва да бъде ясно. Сътрудничество с Турция трябва да се свежда до търговските взаимоотношения. Партията на свободата е срещу влизането на Турция в Европейския съюз. Европейския съюз може да търгува с всички страни по света Израел, Япония, Латинска Америка, но това не значи, че те трябва да станат членове на Европейския съюз. Е, Свободният обмен с Турция не трябва да се разглежда като трамплин за влизането на Турция в Европейския съюз. Като търговски партньор на Европейския съюз, ние можем да работим с Турция, но е, не трябва Турция да става член на Европейския съюз. Благодаря ви, казва председателя. Сега господин, е, госпожа Руитен има думата. Господин председател, Аз бих искала да поздравя докладчика за качеството на неговото предложение. Аз съм съгласна с него. Митническия съюз ни донесе много неща. Беше полезен както за турските предприемачи, така и за европейските. Но Митническия съюз още не е приключил и далеч не е завършил, както каза и комисаря. Има значителни възможности за търговски обмен с Турция, но има още технически и търговски препятствия, които трябва да бъдат отменени. И е, трябва да проследяваме доколко се прилага и европейско законодателство. Трябва да се борим и срещу фалшифицираните стоки. Много европейски производители и марки носят тежкото бреме на тези фалшифицирани стоки е, защото понякога се фалшифицират и детски играчки, е, които са опасност за турските граждани, се казва. По е, въпроса за социалната економика трябва да се имат предвид е, много неща. Например, е, всичко свързано с синдикалните права. Ако искаме социална економика, там също трябва да се изисква по-голям напредък. Господин председател, енергетиката. Там имаме съвместни интереси. Следователно трябва да поемем ангажимент. Господин председател, визовия режим. Често установявам, е, че има хора, които се спускат с проблеми в Турция, защото е, са обект на различно третиране от останалите и привличам вниманието на комисария върху този въпрос остава ключов проблем за Турция. Е, пълното прилагане на допълнителния протокол към споразумението за асоцииране. Е, когато това стане и когато бъде ратифицирано, тогава ще отпадне значително препятствие е, пред е, подобряването на нашите взаимоотношения и по-конкретно на търговските ни отношения. Господин председател, аз смятам, че докладът е качествен и е, ние ще ще обсъждаме отново висящите въпроси в другите доклади по въпроса, по-специално в комисията по външни работи. Господин Кадер Риф. Господин... господин председател, драги колеги, господин комисар, нека няколко общи бележки по този а, доклад а, а, и а, Поздравявам докладчика и докладчите в сянка за тяхната работа, но този доклад е малко двусмислен, както са и отношенията ни с тази държава. След измененията, прияти или не, в Комисията по външна търговия, един въпрос, който надхвърля всъщност економическите отношения с Турция, непрекъснато се появяваше. За или против присъединяването на тази страна към Европейския съюз дали това е страна, с която се развиват економически и търговски връзки или държава кандидатка за членство. Днес е трудно да се каже дали наистина този доклад отразява действителността на нашите отношения и стратегията е, и една европейска стратегия към тази държава. Зависи от бариерата, пред която стоим. Дали това е партньорство економическо или отношение към държава членка. И наистина трябва да бъдем бдителни. Не можем да продължим да запазваме такова отношение двусмислено, двойнствено. Но партньорство предполага доверие и искреност – е, наистина Турция има още много усилия, които трябва да положи, за да спази своите ангажименти, но и доверие, което предполага от наша страна е, положителни знаци, защото турците гласуваха за това да се реформира Конституцията преди няколко дни, направиха и това, което от тях поиска е, Европейския съюз така че да станат пълноправни членове, но а, все още много усилия предстоят и пътя е дълъг. Е, така че не трябва да отклоняваме нашите отношения от тяхната крайна цел присъединяването. Желаете ли да вземете думата? Имате думата. Да. Всъщност, е, хрумало ли му е на оратора, че реформираната конституция, която се позовава, също така много сериозно подкопава независимостта на съдебната власт? И това нещо, което ви одобрявате ли е? Ясен въпрос имате, може ли да дадете отговор? Je ne retiens toujours que les bonnes choses. Euh, аз само помня хубавите неща в една сложна реформа. Сигнал да демокрацията напредва, това е важен сигнал за мен. Разбира се, винаги можем да отправим упреци, когато установяваме, че нещата не са изпълнени, но една крачка напред е крачка напред. А, а аз не съм песимист по природа и всички тези жестове е, които се показват, нека да е, подкрепим това желание за членство. Благодаря. Госпожа Ятен Маки, бих искала да поздравя докладчика, господин Казак, за неговия чудесен доклад и за разлика от преждеговорившия господин Ариф, аз не смятам, че е необходимо да говорим за всичко между земята и небето, защото това е доклад специално за економическите проблеми. Проблема с парламента е, че когато има доклад, ние приказваме за всичко и не, казваме нищо конкретно по нищо. Така че докладът трябва, всъщност се съсредоточава върху основното. Искам специално да благодаря на докладчика за това. 96-та година Митнически съюз между Европейски съюз и Европейски съюз се доближи Турция до европейските пазари и Турция стана голям търговски партньор на всички европейски страни и на Европейски съюз като цяло. За съжаление обаче Митнически съюз очевидно страда от множество проблеми. Турските власти власти е, е, настояват за разрешения е, и за лицензи, които противоречат на Митническия съюз. Европейските страни също го правят, но ние трябва да действаме съвместно. Докладчикът говори за фалшифицирани стоки и трябва да се свърши много работа по този въпрос. Един от големите проблеми за Турция, разбира се, си остава сивата економика и тя стига до 70% от цялата економика. Това се отразява на економиката и на търговията и Турция трябва да работи именно по това. За в бъдеще економическите и е, търговските взаимоотношения между Европейския съюз и Турция трябва да бъдат съсредоточени е, е, върху митнически съюз, за да стане е, той оперативен на всички нива, защото Европейския съюз се нуждае от Турция и обратното. Госпожа Фавела за една минута. Благодаря, господин председател. На свой ред бих искала да поздравя господин Казак за обективен доклад и бих искала да направя а, два коментара от реалистично естество. А, първият от тях засяга а, член 26 по енергийните доставки. Мисля, че както комисията, така и парламента надценяват значимостта на Турция в енергетиката. Защото Турция реално не произвежда енергия. Турция е транзитна страна, важна транзитна страна е, за доставките, които просто преминават през нея. Но има и други мрежи, е, които можем да използваме, за да е, се снабдяваме с енергийни източници. Нека да бъдем реалисти. И мисля, че всички проекти, които засягат енергетиката, на Буко или които да било те, за сега си остават само на хартия. За момента Турция не може да ни достави енергия. Тъкмо обратното, тя има значителен промишлен сектор и се нуждае от енергия. Това трябва да бъде нашата гледна точка. Сега второ, говорим за търговия. Не може да се говори за търговски дефицит с Турция в момент, в който в Турция производството на имитации на е, европейски стоки процъфтява навсякъде по магазините, навсякъде по пазарите. Ако се разходите, ще видите всякакъв вид имитации на европейски продукти. Може да има и е, имитации, които са внесени от по-далечния изток. Ако не решим този проблем, не можем да вървим напред. Благодаря ви. Следващия говорител, е, господин Папастанкус. Благодаря. Ние знаем колко са важни търговските връзки между Европейския съюз и Турция. Европейската народна партия прие отговорна позиция и допринесе, доколкото е възможно, да е, въведе нов баланс в първоначалния вариант на текста, който обсъждаме сега Турция трябва незабавно да изпълни всички задължения, които проистичат от допълнителния протокол по споразумението за асоцииране, без никаква дискриминация. И ние и напомняме, че ако не го направи, преговорите ще пострадат. Госпожа Ксавела, както и други изказали се, наблегнаха върху мястото, което Турция заема. Това е, място е важно. Е, Турция е, е на почтенно място сред страните, които произвеждат фалшификати. Тоест, страни, които не запазват, не спазват достатъчно ефикасно интелектуалната собственост. Външната политика на Европейския съюз и е, проистичащата от нея търговска политика целят да защитава демокрацията, международното право, хартата на ОНЕ и в сътрудничество с трети страни, е, които спазват тези принципи. Ние не можем да изневеряваме на тези основни принципи, които са провъзгласени ясно в Лисабонския договор. Европейски съюз иска да влезе в Европ... Турция иска да влезе в Европейския съюз и Турция трябва да се приспособи към Европейския съюз. Господин Куташ за една минута. Благодаря, господин председател. Е, Турция е седмия търговски е, партньор на Европейския съюз, единствената държава кандидатска, която е включена в е, Митническия съюз, така че това е привилегировано отношение. И наистина тук много важна роля играят търговските и економически отношения. Двете държави, Европейския съюз и Турция, трябва да си партньорстват, особено по отношение на трети страни. И Митническия съюз трябва да бъде консолидиран, като се включат и обществените поръчки. Трябва да се намери решение и на визовия проблем е, за е, търговците от е, Турция, които искат да се придвижват на територията на Европейския съюз. И наистина Европейския съюз трябва да даде по-ясен сигнал на Турция. Благодаря ви. Благодаря на румънски. Пан Пашка, едно минуто. Господин Пашка има думата. Кой е една с край, която уж час року? Турция е една от страните, която доста време водиха преговори по споразумението за присъединяване. То е доста дълго осложнено и Турция все още е доста отдалечена от съвременна Европа. Справедливите партньорски отношения в Турция могат да се развиват и компенсират там, където в тези области, в които двата партньора в крайна сметка могат да стигнат до споразумение и интерес. Това е споразумение, което може да се изгражда в атмосфера на доверие и приятелство. Така че трябва да говорим открито с нашите приятели от Турция е, и за проблемите, които все още съществуват които все още са свързани с фалшифицираните стоки, което на практика са една кражба, защото по този начин се краде от притежателите на патент или на права на интелектуална собственост. Трябва също така да обясним, че Митническия съюз не налага допълнителни бариери пред партньорите. Трябва наистина внимателно, търпеливо да учим нашите партньори в този дух. Благодаря. Следващия оратор има думата. Госпожи и господа, Бих искал да благодаря на господин Казак за добрите намерения и усилието, което а, той е вложил в написването на този доклад за Турция. Най-спортният въпрос е свързан, с, с, свързан, в доклад, а, свързан с отношенията с Турция и е включен в доклада. И това е един добър доклад. Наистина е необходимо страната да има търговски закон, който отговаря на добрите практики в Европа Европейския съюз. Преимуществата, които всъщност се дават на турски компании в държавните поръчки е една процедура, която не създава равнопоставено с останалите партньори. Забавя се изпълнението на допълнителния протокол и това ни затруднява. Само пълното изпълнение на нашето споразумение за сътрудничество може да подобри нашето партньорство и да ускори членството на страната. Аз и желая успех. Благодаря. Now, madam... Сега госпожа Бизото има думата. Благодаря ви. Е, е, положително е за Европейски съюз да задълбочава търговските си връзки с съседни страни, които растат растат економически, обаче сега Европейския съюз се съобразява и с социалните и хуманитарните аспекти и тези клаузи трябва да бъдат отстоявани категорично спрямо Турция. Турция се ислямизира, положението на жената се влушава постепенно. Повече от 2500 жени са били убити през 2009 година при домашно насилие. И е, е, някои се страхуват от нападения на ислямистите и един свещеник е бил убит. Ние трябва да засилваме търговския обмен. Той трябва да бъде открит и справедлив, но трябва да имаме предвид и политическата роля, която Турция иска да играе в арабския свят, връзките и с Иран, и с терористични групировки като Хамас. Ако е, търговската политика трябва да съществува, нека да съществува, но да не става троянски кон за влизането на Турция в Европейския съюз. Благодаря ви, казва председателя. Госпожа Къстингер има думата сега. Благодаря, господин председател. Европейския съюз и Турция имат чудесни търговски контакти и търговията с Турция, разбира се, трябва да се разширява. Това трябва да доведе до устойчив растеж и за двата партньора. И за това искам да отправя своите поздравления към този е, доклад по инициатива е, върху търговските връзки между Европейския съюз и Турция. Но резултатите не са е, само положителни. Всички фалшифицирани стоки, особено в фармацевтичната област, са отрицателна точка, както и обществените поръчки, и търговете за обществени поръчки. Искам да се върна към митническия съюз. Не би трябвало Турция да води протекционистична политика или въобще да прилага протекционистични мерки в селско стопанство. Е, там тя има излишък от 26%. Е, тоест, съскостопанските производители е, са много важни, но това не трябва да става за сметка на съскостопанство в Европейски съюз. Всяка протекционистична мярка от страна на Турция е, трябва да бъде отменена възможно най-бързо. Износа на съскостопански стоки с висока добавена стойност от Европейския съюз не би трябвало да се сблъсква с е, препятствия. Благодаря ви. А сега процедура по лавене на погледа на председателя. Госпожа Мизовецка има думата. А... Благодаря. Уважаеми госпожи и господа, взаимоотношенията ни между, Турция, между Европейския съюз и Турция вече датират 50 години. Вече е, от 15 години е, датира тези отношения и вече 10, едно десетилетие се изпълнява Митнически съюз, но както и господин Казак е, подчерта, все още не изцяло. Турция постепенно се превръща в ключов играч в един много важен регион за нас – без него няма да имаме диверсификация при доставките на газ и няма да има възможност да се увеличи стабилността в Близкия изток. Но изключ... изключително важно е да се укрепи това сътрудничество. Анкара всъщност е нашият портал към Близкия изток. Ако не обърнем конкретно внимание на търговските ни взаимоотношения с Турция, просто можем да загубим Турция, така както загубихме Африка, например. Турското общество се малко вече губи ентусиазма си по отношение присъединяване към Европейския съюз. Да, съгласна съм, че наистина Митническия съюз е изключително важен за оздравяване на нашите взаимоотношения. Благодаря. Господин Паско сега има думата. Президент. E Господин председателю, е, взаимоотношенията с Турция за Европейския съюз са от изключително важен политическо значение. Европейския съюз обаче установява, че все по-трудно да избегне впечатлението относно това, кой пръв ще се заеме с е, Турция очаква турците първо да прекъснат е, взаимоотношенията, например, по дадени споразумения, именно поради сложността на въпрос. Турците наистина все повече са неудовлетворени от Европейския съюз и въпреки е, водещата позиция на Турция, други партньори като Турция, Арабските емиратства всъщност много бързо е, се организират по отношение партньорството си с Турция. Така че не трябва да се замъгляват е, в крайна сметка крайното решение, а именно при, при, приемането на Турция, имайки предвид международното положение на страната в Европейски съюз. Благодаря. Господин Роси има думата. Благодаря, господин председател. Разбира се, ние не можем да подкрепим мерки, които да либерализират още повече търговски обмен, особено в селското стопанство, между Европейския съюз и Турция. Там работната ръка струва много по-малко, отколкото нас. Това означава да ощетим и да изложим пред нелоялна конкуренция европейските фирми. И ако Наистина е, е погрешно да е, смятаме това, защото там наистина административна и социална система са съвсем различни и е, навлизаме в сферите на религиозната свобода. Християните в Турция са, е, означават нещо съвсем различно и не можем да приемем да ощетяваме нашите предприятия, като упростяваме търговските отношения с Турция. Благодаря, господин Мелцер. Господин председател, Когато говорим за търговски взаимоотношения с Турция и е, за успеха им трябва да се разглежда в рамките на е, сближаването между Турция и Европейския съюз е, и изобщо от гледна точка на усилията на Турция да стане член на Европейския съюз. Знаем, че тези, които се противопоставят е, навлизането на Турция в е, е, Европейския съюз, настояват за партньорство, за споразумение за партньорство. И може дори да се приеме, че този митнически съюз вече е вид споразумение за партньорство. Сега, политическата сфера, но не само политическата сфера, геноцида на арменците, Кипър, отношението на Европейския съюз към кипърския въпрос и отношението на Турция. Изобщо не можем да се надяваме да европеизираме Турция само чрез търговия. Госпожа Басеско има думата. Господин председател, аз първо искам да поздравя положителния референдум, резултат от референдума на 12 септември. Това показва, че турското население държи на демократичен режим и смята, че е, единствено той е допустим за Европа. Съдържанието на доклада показва, че трябва да се хармонизират търговските политики на Европейския съюз и Турция и прилагането на мерки за отстраняване на техническите бариери при е, Митническия съюз ще помогне на Турция, защото Турция доказа, че има изключителен потенциал е, да се възстанови е, от економическата криза. Въпреки, че търсенето по света пада, обема на външна търговия едва пъти по-голям и се оказва, че ще има 7% економически растеж през близките години. Мисля, че търговските контакти е, се развиват положително през последните години. Това са важни партньори в е, района на Балканите. Годишният търговски обмен е над 7 милиарда долара. Е, има, и мисля, че да, благодаря на госпожа Басеско. Госпожа Пападополо има думата. Е, господин председател, е, Турция се възползва от е, митнически съюз от години. Обаче, за да бъде той пълноценен, трябва да се решат някои висящи въпроси. Турция трябва да намали бюрокрацията, да се бори срещу фалшифицираните стоки, да е, отстрани неспазването на синдикалните права, да насърчи работата и заедостта на жените и най-вече да прилага е, протокола към е, споразумението за асоцииране трябва да приключи и е, прилагането на европейското законодателство в областта на синдикатите, правото на стачка и колективното трудово договаряне. Дали тази тема попада в... Е? Благодаря ви, господин председател. Аз също искам да поздравя господин Казак, е, който е, наистина много балансирана и добра работа е свършил. Разбира се, търговските отношения с Турция са много важни и трябва да им се отдели съответното внимание, което не означава, че е, не трябва да е, посочваме и тези е, места, които са по-слаби и където се налага подобрение. Ще посоча две такива места. Дали Турция е европейска или не държава, ние искаме един ден Турция да стане член на европейското семейство, но що се отнася до пиратските продукти, до фалшификатите, и неопазването, опазването, не спазването на интелектуалната собственост, там трябва да изпълни своите ангажименти Турция. На второ място, Митническия съюз е твърдото ядро на интеграцията и е недопустимо държава кандидатка да не спазва изцяло изискванията на Митническия съюз и че има държава, с която Турция не иска да спазва тези изисквания, имам предвид Кипър. А сега има думата комисар. Благодаря, господин председателю. Мисля, че от изказванията става ясно, че има сериозен консенсус по тази тема. Искам да се спра на няколко аспекта. По отношение на споразуменията за свободна търговия и партньорите в Европа, въпросите, свързани с визите и интелектуалната собственост и спазването на правилата. Наистина, по отношение на интелектуалната собственост и фалшифицираните стоки, наистина това е един тревожен въпрос, който бе повдигнат е, много пъти. Вече след две години настояване от страна на комисията, Турция прие да създаде работна група, за да дискутира тези проблеми, а именно интелектуалната собственост. Това е първа положителна стъпка и мисля, че тази работна група ще доведе до напредък по този важен проблем. На второ място, по отношение на проблемите, пред които Турция е изправена при приключване на споразуменията за свободна търговия – Години вече се споменава за отрицателния ефект, който Турция трябва да понесе именно в този аспект. Трябва да се подчертае, че наистина много е ограничен е, брой на тези споразумения и е, Турция не предоставя необходимата е, информация много често, което има своето въздействие отрицателно върху турската економика. Трябва да се отбележи също така, че комисията работи съвместно и напълно следва споразуменията с митническия съюз и подпомага Турция при стартирането на преговорите с партньорите по свободна търговия. Наистина готови сме с Турция да продължим да работим по този въпрос по отношение на тези а, е, неизпълнени задачи. Надяваме се, че турското правителство ще участва с Европейската комисия, когато се водят преговори с трети страни. Е, това е много важен въпрос. По отношение на визите – е, те не попадат в рамките е, на Митническия съюз. Е, необходимо е да се опрости и улесни мобилността на турските граждани, но разбира се при спазването на кодекса за визите на Европейския съюз. Комисията също така подчертава, че е, има ангажимент да продължи диалога по отношение увеличаване мобилността. Има зелена светлина. Но а, необходимо е, разбира се, да се стигне до окончателното приемане на това споразумение. Благодаря ви много. Благодаря. Давам думата на нашия докладчик за две минути. Госп... Благодаря на всички колеги на докладчиците в сянка на господин комисаря де гухт за изключително позитивните препоръки и становища полезни за дебата по доклада за търговските и икономически отношения с турция. мисля че от дискусията можем да заключим че наистина отношенията между турция и европейския съюз в търговски и икономически план са изключително важни и за двете страни и необходимостта от тяхното по нататъшно развитие е безспорна. аз мисля че и по въпроса който поставиха някои от колегите дали тези отношения са свързани с евентуалното членство на турция в европейския съюз моята позиция е че колкото по дълбоко и успешно се развиват търговските и икономически отношения толкова по успешно ще се развиват и преговорите на турция за членство. разбира се турция и европейският съюз имат още много какво да постигнат за да могат да бъдат наистина изцяло въведени и прилагани разпоредбите на митническия съюз но тук мисля че изискването е за еднакво добронамерено и честно отношение и от страна на европейския съюз и от страна на турция. аз искам още един път да благодаря на всички които участваха в тази дискусия и мисля че тези проблеми които бяха засегнати ще бъдат внимателно разгледани от комисията и ще може наистина в рамките на консултативния механизъм на митническия съюз всички оставащи проблеми да получат нов тласък нова насока и нов дух с оглед на тяхното скорошно разрешаване. още един път благодаря на всички. Благодаря ви. Приключваме дискусията. Гласуваме утре в 12 часа. Скъпи колеги, съобразно дневния ред трябва да